I think we can start. Председателят, мисля, че можем да започнем. Приветствам сърдечно с добре дошъл Пет Кокс. Парламентаристите го познават, тъй като е бил председател на Европейския парламент, бил е негов член, сега е координатор за Скандинавско-средиземноморския коридор. Разполагаме с изложението му. Добре дошъл, имате думата за 10-минутно изказване. So, Mr. Chairman and members, good afternoon. Господин председател, уважаеми членове на Европейския парламент, добър ден! Благодаря за възможността да направя изложение за Скандинавско-средиземноморския коридор. В краткото си представяне ще ви изложа работния план за коридора, ще се спра накратко върху работния процес, съвсем накратко наистина, тъй като заедно с Матьо Грош ви го представих преди известно време. Ще ви изложа основните резултати и механизма за финансиране на проектите в рамките на коридора. Ще се спра и върху бъдещите действия, които предлагаме. Тази година, както знаете, бе поставено началото на работата по всички коридори. През март 2014 година бяха назначени всички координатори. Неофициално започнахме работа в началото на годината. Официално бяхме назначени през месец март. От месец март насам сам Поддържаме връзка с държавите членки, с отделни региони, с дружества за изграждане на инфраструктура и други действащи лица с цел установяването на мрежа за външно консултиране, разработване на планове за коридорите и създаване на обща представа за основните критерии по отделни коридори. Проведохме немалко срещи и мисии, ще се спра върху тях по-нататък бяха проведени много разговори с народни представители тук във вашата ресорна комисия, в държавите членки. Разговаряхме с представители на Централната изпълнителна власт и с органи на местното и регионалното самоуправление. Скандинавско-средиземноморският коридор накратко е описан на този екран. Той обхваща 7 държави членки на Европейския съюз Финландия, Швеция, Дания, Германия, Австрия, Италия, Сицилия и Малта. Южно Осло е връзката между Осло и Готенбург. Освен седемте държави членки на Европейския съюз и Норвегия, сме идентифицирали и 18 градски транспортни възла. Те отговарят на критериите, залегнали в регламента, по който гласува парламентът в края на 2013 година. Мрежата обхваща 19 летища от основната мрежа, 25 пристанища от основната мрежа, както и 44 ЖП шосейни терминала. Тя обхваща 16% от територията на Европейския съюз, което съответства на над 27% от БВП на Европейския съюз. Тоест, мрежата минава през по-заможните региони на Европейския съюз. Работата, извършена през първата година, бе насочена към разработването на критерии. Тя се основаваше на регламента, прият от парламента. Разгледахме всички основни видове транспорт и се опитахме да ги анализираме съгласно критериите залегнали в регламента. Тук на този екран е изложен подходът към железопътния транспорт. Разглеждаме въпроси като електрификацията и системите за електрозахранване. Действат четири такива системи. Друг въпрос е свързан с осовата натовареност, както и с общата дължина на ЖП отсечките. Тя е общо 740 метра. Работим и по системата за управление на ЖП транспорта. Какво направихме в областта на ЖП транспорта? Разгледахме отсечки с дължина 9000 км. Анализирахме ги съгласно критериите в регламента. Онези от вас, които не могат да спят нощно време, могат да се запознаят подробно с информацията, която е публикувана на вебсайта ни. Разгледахме и съответствието с стандартите по трансевропейските транспортни мрежи и установихме някои предизвикателства. Шосейния транспорт, например, е изправен пред проблеми, свързани с задръстванията по време на пикови периоди и в големите градове. Има и проблеми във връзка с инфраструктурата, като паркингите, липсата на альтернативна инфраструктура и други. В областта на пристанищата трябва да направим допълнителни проучвания. Основният ни интерес е насочен към връзките с сушата и по-точно с по-отдалечените от крайбрежията региони летищата. Целта ни е да ги свържем с ЖП линиите, т.е. да постигнем интермодалност. Всички летища от основната мрежа вече са свързани посредством ЖП връзки. Добри са и връзките по ЖП шосейните терминали, но има проблеми с логистичната верига. Установихме и кои са основните въпроси, свързани с коридора. Има две липсващи връзки. Базовия тунел Бренер, който свързва Северна Италия с Инсбрук и ще свързва Средиземноморието с Северна Европа. Освен това има и липсваща връзка в региона на Фемерн Белт. Тази връзка ще свързва Дания с Северна Германия, с Шлезвиг Холштайн, ще свързва Хамбург с Копенхаген, ще продължи след това и до Малмио и Стокхолм. Така ще бъде създаден един макрорегион в рамките на Европейския съюз. Обърнахме особено внимание и на разгръщането на Европейската система за управление на ЖП транспорта. В момента тази система е силно разпокъсана и ще е много трудно да бъде внедрена в рамките на предвидения срок до 2030 година. Разгледахме и въпроси свързани с модернизирането на различни видове транспорт, с подобряването на връзките между пристанищата и отдалечените от крайбрежието региони с наличността на альтернативни горива. Предстои проекти в тази област да бъдат финансирани по линия на новата програма за финансиране. Ще трябва да се активизира работата преди пускане на пазара. Разглеждаме също така и въпроса за капацитетите участъците, извинете, с недостиг на капацитет. До сега сме идентифицирали 394 проекта, които ще трябва да бъдат довършени и доразвити до 2030 година, така че да се постигнат целите по тях. Установихме, че общият размер на необходимите инвестиции за този коридор е 144 милиарда евро. С това ще бъдат покрити само 73% от проектите. С други думи, тези 144 милиарда са минималният размер на необходимите инвестиции. 73% от инвестициите ще трябва да бъдат заделени за ЖП транспорта, 21% за шосейния транспорт, 3% за пристанищата и около 3% за летищата, ЖП, шосейните терминали и градските транспортни възли. Много е важно инвестициите да се подредят по приоритети. Установихме и някои основни приоритети, като например въпроса с трансграничните връзки. От тях ще проистече висока принадена стойност в общоевропейски план. Във връзка с това искам да наблегна на базовия тунел Бренер и на връзката Фемерн Белт. Няма никакъв смисъл от добрите тунели или фиксирани връзки, ако няма добри маршрути за достъп. Това е основният въпрос, на който наблягаме спрямо държавите членки. Освен това, изграждането на последна, последния участък от връзките с пристанищата е много важен въпрос. Ще трябва също така да се инвестира и в Европейската система за управление на ЖП транспорта. Ще трябва също така да работим по-активно и за назначаването или преназначаването на консултанти за градските транспортни възли. Рим не е бил построен за един ден. Същото въжи и за тези възли. Ще трябва също така да разгледаме и въпроса за инфраструктурата и нейното доразширяване. Ще трябва да разгледаме и съпътстващи политики, като например тези свързани с шума, устойчивостта, кръстосаното финансиране и други. Всички тези въпроси трябва да бъдат обсъдени успоредно с разработването на инфраструктура. Също толкова важна е и стратегията в областта на комуникациите. Мога да ви дам някои примери по-нататък за добри практики в тази област. Призовахме държавите членки да ни дадат възможност да създадем и така наречените лаборатории за идеи. Радваме се, че те възприеха тази наша идея. Не би ми се искало тук в Брюксел да заседава една работна група, която да се среща от време на време и на чието заседания да се изказват по 4-5 души. Иска ми се да установим постоянен процес за обмен на идеи и най-добри практики. Тази идея бе възприета много ентусиазирано. Министерството на транспорта в Швеция ни предложи да ни предостави един от своите експерти, който да работи на половин работен ден за нас, така че да се създаде мрежа за обмяна на идеи. Държавите членки и в бъдеще ще могат да допринасят за този процес, когато и където смятат, че това е необходимо. Няколко думи за управлението и мисиите. Проведохме четири заседания Имаше и редица заседания на работни групи, например по въпросите на пристанищата и вътрешните водни пътища. Аз заедно с вашия колега господин Ван Декамп и с Лео Хуберт ръководих 21 посещения на място от месец март миналата година насам. сам Проведохме проучване, приключихме и работата по работния си план към края на декември. Той бе прият с единодушие от всички участващи държави членки. Това е много окоръжаващо не само за нас, но и за всички останали, които се заемат с подобни задачи в рамките на подобни на нашите срокове. Господин председател, уважаеми членове на Комисията по транспорт, нека изтъкна колко голяма помощ получихме от служителите на комисията, които бяха зачислени към нашите структури. Специално благодаря на, Лео, на, Ван Де, на господин Ван Де Камп и Лео Хубърт за тяхната работа в рамките на подготовката, координирането и планирането на мисиите. Няколко думи за финансирането на проектите. На 29 юни Комисар Булц обяви резултатите от най- мащабната покана за представен, заявяване на интерес в рамките на механизма за свързване на Европа. Това е най-мащабната такава инициатива от началото на политиката в областта на трансевропейските транспортни мрежи през 1994 година. Скандинавско-средиземноморския коридор получи финансиране в голям размер. Общият размер на финансирането е над 1 милиард, така ще можем да използваме над 15% от заделеното финансиране. Двата най-големи проекта, връзката между Дания и Германия, Фемерн Белт и тунелът Бренер, връзка между Австрия и Германия, получиха най-големия финансиране в най-голям размер. 146 милиона евро бяха заделени за останалите 12 проекта. Това са изключително разнообразни проекти в областта на шосейния транспорт, на ЖП транспорта, интелигентните транспортни системи, альтернативните горива и други. Предстои да бъдат финансирани и редица проекти в рамките на хоризонталната програма. Това са проекти, като морски магистрали или в рамките на системата за управление на ЖП транспорта. 735 проекта кандидатстваха за финансиране, но само 276 проекта действително получиха финансиране. Броят кандидатствали проекти показва колко е голям интересът, показва колко е необходимо да се доразвива транспортната инфраструктура. Какво ще направим в бъдеще? През септември и през декември ще разработим планове за още два коридора. Ще използваме консултиране и помощ за следващите си стъпки. Вече приключи процеса по поканата за заявяване на интерес за финансиране по механизма за свързване на Европа. Стигнат е политически консенсус между основните действащи лица. Разчитаме на вашата подкрепа за приключването на процеса, за постигането на нашата обща европейска цел, която е едно по-добро бъдеще за всички ни чрез по-добра транспортна инфраструктура. Благодаря ви за вниманието. С удоволствие ще отговоря на въпросите ви. Благодаря. Сега има възможност за въпроси госпожа Вирконен. Thank you, Mr. Chairman. Thank you, Pat Cox. Благодаря, господин председателю. Благодаря ви, господин Кокс. За нас е чест да сте тук по време на нашето заседание. Коридорите, които споменахте ви, е, са много важни, особено този, който съединява северните и южните части на Европа. Аз съм от Финландия и казвам, че този коридор, който предоставя връзка и с Русия и по този начин има достъпа до руските пазари. В дългосрочен план е добре да има връзки с Русия и с азиатските пазари като цяло. Така че Скандинавския коридор е много важен като цяло за бъдещето на Европа. Този коридор и е пример за мултимодалност, защото има комбинирани на различни видове транспорт. Там има пристанище, ЖП, връзки и така нататък. Преди няколко седмици чух презентация на господин Кокс в Рига и има списък, който беше публикуван от инструмента за свързване. Какво е мнението ви по този списък? Има много проекти, които са одобрени в рамките на ТНТ, трансграничните транспортни връзки. Има много важни пристанища и же П връзки ще бъдат финансирани, както и проектите за втечнения природен газ и ам, They will get this funding also, but uh, are you... И поглътителите. Довол... Доволен ли сте като цяло от разпределянето на средствата? Основните затруднения ще бъдат отстранени посредством а, тези средства. Друг а, въпрос вие казахте, че трябва да се фокусираме върху градските пътни възли. Аз съм от Финландия, както казах, от периферията бих казала. И имам един въпрос. Знаем, че е, коридорите са до Южна Финландия, Северна Швеция и Северна Финландия не са част от е, този коридор. В бъдеще виждате ли някакви възможности тези коридори да стигнат и до северната част? Възможностите свързани с Арктика също не са за изпускане. Предвиждате ли такива връзки с Арктика? Благодаря, господин Ван Декамп. Или не искаш да вземеш думата? По-справедливо е да дадете думата на другите политически групи. Добре. Йенс Нилс. Благодаря. Аз идвам от Северна Швеция и естествено този коридор ме интересува особено много. Според мен е важно да се придържаме към приоритетите, установени на 10 юли. Северна Швеция и Северна Финландия не са взети предвид. Акцентите бяха поставени на друго място, но трябва да се осъществи връзка, както каза финландската колега. Аз имам няколко въпроса от чисто любопитство, ако мога така да се изразя. Как работите вие като координатор с държавите членки? с правителствата им или пък с онези, които носят отговорност за съфинансиране. Със сигурност трябва да има някакъв вид сътрудничество, за да може да се гарантира съфинансиране от Швеция. Вие споменахте Копенхаген и връзката Копенхаген-Швеция. Освен това, имам и друг въпрос тези е, идеални лаборатории, за които говорихте. Мисля, че ако се извършат големи инфраструктурни инвестиции, ще има много хора, които ще участват в тях и също така ще бъдат включени много познания в тези проекти. Смятате ли, че тази инициатива може да се доразвие, така че градовете, които са свързани с тези коридори, да бъдат е, обвързани по-силно помежду си? Може би това не е вашата задача като координатор, но може би е добре да бъдат е, приканени градовете да участват в по-голяма степен в такова сътрудничество. Благодаря, Газина Майснер. Аз мисля, че господин Телишка трябваше да получи първи думата. Той слушаше през цялото време, но аз ще започна първа. Аз не бях в началото тук и за това сега ще задам въпроса. Имам конкретни въпроси във връзка с вашия коридор, господин Кокс. От една страна, както тунела, за който става дума в Иманбелт е, е важен за бъдещата връзка, мога да кажа, че е, след като бъде готов този модел, е, може би ще възникнат някои проблеми. При коридори винаги задавам е, на координаторите следния въпрос. Какви са възможностите да включите германското правителство в тези коридори? И има между е, Германия и Дания за включване в Иман Белт и се знае, че в Имазунт е, ще бъде е, място, където също трябва да се предприеме нещо. Това обаче не е включено в договора. Това попада в германски компот компетенции, но от е, европейска гледна точка е, също е важно да се знае това. Така че какви са вашите възможности за влияние, също така и е, Y трасето спада тук по-добра ЖП връзка между Хамбург, Бремен и Хановер. В Германия 20 години бяха изразходвани средства за проектиране и накрая може би ще се появи някаква альтернатива. Какви са възможностите ви да убедите европейските правителства в добавената стойност от такива проекти и необходима ли е помощ от наша страна, т.е. ние да се застъпиме по-силно пред нашите правителства. И след това още един въпрос. За мен е важно да се сътрудничи при европейски проекти. Какво сътрудничество имате с Бран Симпсън? Аз попитах вчера Бран Симпсън същото, защото става дума за някои пристанищи градове, така че вероятно и вие имате връзка с тях. И още нещо, доколко вие като координатор сте включен в е, Sea Basis Strategy е, или пък в Адриатическата стратегия, защото има смисъл, ако вие сте координатор, да бъдете включен в подобни разговори. Благодаря, Вим Ванденкамп. Eh, voorzitter, dank u zeer. Ehm, Благодаря, господин председател. Господин Кокс засегна нещо във връзка с комуникацията. Аз разговарях с координаторите по този въпрос. Европейският гражданин знае всичко за Грексит, обаче нищо за проектите ТНТ. Аз разбирам, че вие трябва да говорите с общинските съвети, с кметовете, но как изглеждат нещата най-общо с комуникацията? Имам предвид комуникацията с европейските граждани, ако мога така да се изразя. След това лицензите, Гезине се спря на този въпрос. Става дума за комплексни проекти, трябва да се спазва принципа за устойчиво развитие и отделните провинции, органите на местната и регионалната власт трябва да дадат съгласието си. Как протича всичко това? Имате ли определена схема на тази процедура? Третият въпрос е по-скоро от технически характер. Не знам какъв е отговора, но използването на коридорите ще бъде по различен начин. Транспортът, например, в Финландия не е толкова наситен, колкото движението между Хамбург и Хановер – това също ли ще бъде взето предвид? Така че тук не можем да кажем, че по целия коридор движението е еднакво интензивно. И как се отразява това върху инвестициите? И е, накрая FC много беше говорено по тази тема, говори се също и по МСЕ. user е, pays, принципът е, ползвателят плаща. Мисля, че този принцип трябва да бъде прилаган е, това, че ползвателите плащат за тунела Бремер, едва ли мобилизира толкова средства. Сега, следващият гост е от Малта, той е от ЕКОН. Благодаря, господин председателю. По Средиземноморския коридор Скандинавско-средиземорския коридор е отбелязан напредък. Това го каза и господин ам, Пат Кокс. Гъвкавостта беше запазена. Повечето от предизвикателствата и а, целите а, са включени в насоките на Тенти и те са били постигнати. Но а, този работен план, свързан с коридора, обхваща много региони от Европейския съюз. В страните има различна степен на развитие, различни са даденостите там. Много части от Европейския съюз са се превърнали в приоритетни за нас. Работата по този коридор ни дава възможност да натрупаме много опит и да виждаме какви са различията между отделните региони. Вие, господин Кокс, както и другите координатори, работите съвместно по предложението, включено в ФС или така наречената план Юнкер, т.е. да се извършват разумни инвестиции в Европа, които да водят до по-голямо сближаване дали за сега са се сблъсквали с някакви трудности, свързани с координацията на проекти между отделните региони, дали е имало много големи различия между тях, да речем различията между северната и южната част. Павел Теличка. Uh, Добър ден. Това, което ни казахте днес, потвърждава казаното от вашия колега, че концепцията, свързана с ТНТ, се е увенчала с успех. Прави, правят се усилия за интеграция и ам, използване по най-ефективен начин на средствата, които са на разположение. Във вашия доклад а, много а, подробно се описва м, това, този въпрос – вие казахте, че много добре организираната работата си с вашите колеги, колегите, които работят и по морските магистрали. Това, което ме интересува е следното. Откакто беше одобрен ЕФСИ, може ли да кажете, че вашият опит, като имаме предвид, че а, са взети средства от МСЕ, намерението на държавите членки да ам, разглеждат някои проекти, които трябваше да бъдат финансирани от МСЕ, сега да се разглеждат като проекти, които да се финансират от ЕФСИ. Има проекти обаче, които са от различно естество и дали от ЕФСИ може да се очаква възвръщаемост на направените инвестиции. Посочихте, че очаквате а, да има по-големи резултати. Смятате ли, че разполагате с достатъчно ефективни инструменти или пък очакванията ви бяха по-високи, отколкото а, смятахте. Благодаря ви. Благодаря, господин председател. Аз имам само един въпрос. Има едно място в коридора, където е, имаме връзка с друга трансевропейска мрежа в Северна Германия и е, това е място, където федералното правителство е, и правителството на съответната федерална провинция предвижда много важни допълнителни проекти. Има ли е, отражение това върху е, групата за контакти, върху координацията на тези проекти, защото това място наистина е много стратегическо? Благодаря. Сега аз искам да се включа в списъка на изказващите се. Да, тези пресечни точки, погранични точки са много важни и то най-вече за Европа. Какви възможности съществуват държавите членки първо да се концентрират върху кросборжа actions – и големи проекти. Например, в Германия и съществува отсечката Ерфурт-Нюрнберг, нарича се Германско единство, е, ще бъде реализирана последващата година, обаче в Мюнхен е, няма още право за строителство и 1 е, милиард европейски средства са предоставени за национален проект без Германия да участва. Какви са идеите е, да се насърчават страните или е, да се получат е, пари за други проекти, само обаче ако има трансграничен елемент. Гледам сега картата и виждам връзката между Осло и Хелеборг и Росток и Валета, Ла Валета в Малта. Между Трилеборг и Росток би се изградила една чудесна отсечка. Росток, Варнеменде, пристанище, Трелеборг също. Защо тук е, имаме заобикаляне? И е, това е за това е, толкова лошо, защото като погледна, Гезине Майсър погледна и спомена е, трасето Y, което сега в Германия не съществува, но това, което вие казахте във връзка с нуждите на градовете Хамбург, Бремер и е, Хановър са Екс в цяла Германия и целият скандинавски транспорт. Аз е, го прекарвам през Хамбург и е, И ако Трелеборг и Варнемен да имат шанс, естествено, би било добре примерно да се мине през Пемарн. И германското правителство се съгласи само защото казаха, да, това са дъчаните и ако те плащат всичко, не можем да кажем не. Но това Фемарн, този проект Фемарн Зюнд правилно каза е, Гезина Мюнт, не става дума тук за пари, е, защото става дума за определени права. Е, и Ферман Зунт не може да се изгради, това е една релсова ЖП отсечка. Аз в училище съм учил, че веригата е толкова силна, колкото най-слабата и брънка, така че ако е така, няма нужда тунел с 4 релси. И какво стои за всичко това? Е, ние установихме, че тези, които е, консултираха по МСЕ, че Дания не иска да е, санира определени пътища. В противен случай обаче альтернативата щеше да бъде добра. За Фемърн Белт и бяха раз определени само една трета от средствата е, на Дания. Дания предизвика голяма дискусия, но как трябва да се подхожда към тези средства? Ще трябва да чакаме положително решение от Дания, е, те да платят всичко. Изобщо как ще се процедира в този случай най-вече е, всички тези противоречия? Най-простото е Трелеборг, Росток и по-нататък ще видим как ще вървят нещата. А, може би още нещо с кросбордър, това съм си отбелязал. Преди 15 години, може би по вашето време, беше изградена автомагистрала в Испания през Пиренеите, чудесна 4-лентова отсечка, обаче това са само е, селски пътища във Франция и те казаха няма да го правим. Тогава комисията каза ние няма да повторим такова нещо. Е, защото автобана, ако се финансира до 80%, нямаше да има смисъл. Същото може да се получи и при Файман Белт, ако не беше изградена тази отсечка, тунела щеше да бъде излишен. Така, сега ви давам думата. Благодаря, господин председателю. Благодаря и на всички членове на вашата комисия за зададените въпроси. Благодаря и тези, които изказаха своята подкрепа към този проект. Благодаря ви. Относно първия въпрос, дали съм доволен от разпределянето на средствата. 735 проекта ем, има на разположение, които имат нужда от 36 милиона евро. Много от тях са одобрени, 276 обаче е, са получили одобрение за финансиране. Имаме и приоритетен е, проект, е, който ще получи 1,2 милиарда евро и това е тунелът Бренер Бейс. Това е нашият фаворит. Относно Фем, Фемерн Белт, той също беше след тези 276 одобрени проекта. И на шесто място беше ам, с много добри изгледи за финансиране, но бяха направени някои коментари. 589 милиона евро бяха съкратени от средствата. И а, изграждането на Фемерн Белт може би ще излезе извън рамките на разпределените средства. А, тези средства са разпределени до 2019 година, но няма разпределение на средствата за 2020 година фиксираната връзка в Емернбелт е свързана и с други допълнителни проекти. Ще има и допълнителни покани за изразяване на интерес в рамките на МСЕ и така може да се предвиди финансиране и в рамките на другите финансови периоди тази ам, фиксирана връзка се различава от тунела Бренер. Тунелът може да започне след като бъде одобрено финансирането, след 2-3 седмици дори. А, момента, в който се случва проекта е по-различен. Това казвам на хората. Не се разочаровайте. Както казах, има над 200 проекта, ще има и друг кръг от подбор на проекти. Относно коридорите за връзка с Азия, трябва да разберете, че органите в Финландия играят също важна роля, като оставим на страна и геополитическия елемент – правителството в Финландия поема ангажимент да ам, работи върху тези връзки. Ам, едната от връзките е с Русия, както и другите връзки, които са част от Средиземноморско-Скандинавския коридор. Сега за връзката е с Северна Швеция и Северна Финландия. Като цяло, дали коридорът ще спре е, до южната част или не, това зависи от економическото развитие. Във всеки случай не изключваме такава възможност, както и не изключваме възможността да чуем какви са безпокойствата на заинтересованите страни. Да, можем да свържем арктичните северни части с южните м, пристанища. Това да бъде включено в плана за коридора. В, няко... в следващите месеци ще бъдат уточнени подробностите и ще имам посещение в Швеция по покана на а, общински и местни власти. Движението на товари е огромно, докато пътникопотока е, не се осъществява по-безпрепятствано. Относно лабораториите за идеи. Като говорим тук са 9000 км площ и 6000 км магистрали. Виждате за какви измерения става въпрос. Всеки координатор а, трябва да се занимае с редица въпроси, които да бъдат а, довършени до край. Но разбира се, волята и желанието също са от, знача, от значението. Економически и социален комитет възнамерява да осъществи контакт с гражданското общество. А ние също трябва да го направим, но едва ли сме най-добри най-удачният орган, който трябва да го направи, но така или иначе осъществяват се такива връзки с гражданското общество и а, това действие се увенча с много голям успех. Относно ам, фиксираната връзка в Белт и въпроса на госпожа Майснер и така нататък. Този въпрос беше от по-общ характер, за това ще се спра а, конкретно на Фемерн Белт. Трябва да заявя ясно. Да няма връзка, но да има фиксирана връзка, това едва ли е много удачно. А, сега като ирландец ще ви направя друго сравнение. Това е все едно да имате ирландска кръчма, а да не продавате ирландска бира. Така може би ще ви стане по-ясно. Постоянно се работи по този въпрос. Постоянно ам, се ам, изразява застъпничество за, а, то, за този проект. Всеки път, когато говорим за мрежата на ам, ЖП трасетата в Германия а, всеки път се опитваме да обхванем мигрантското общество и заинтересованите страни. През октомври ще отидем в Шлези Холштайн и ще се срещам с всички важни политически представители, за да обсъдим а, темата. Фемер Белт AS е фирмата, която отговаря за проекта и трябва да се каже, че Издаването на разрешителни отнема все повече време и става все по-сложно. От страна на Германия трябва да има и екологично разрешително. Ферман Белт трябваше да, да предостави информация, която беше поместена в хиляди листи хартия. И на последно място, това, което ще кажа за Германия, която се занимава с този проект и с други проекти, било то за Бренер или за коридора, който преминава през Германия. В момента всички очакваме да видим какъв ще е изхода от плана за федералната транспортна мрежа. Всички е, добре знаете, че има активен дебат, който се води в Германия. Е, то участва института в Берлин, както и Конфедерацията на индустриалците. Всички посочват, че има недостатъчно финансиране е, за инфраструктурата в Германия. Това ви го казвам като анализ, който е направен от друг, не от мен. И тема, която е част от един много а, динамичен дебат. Така че трябва да се продължи да се а, настоява, че не може да се работи само върху плана, без да се мисли за неговия краен резултат. Брайан Симпсънс, който също е координатор и въпросът ми, който беше зададен, казвам, да, всеки път, когато посещаваме някое пристанище, ние изпращаме подробен доклад на Симпсънс. Относно Балтийската стратегия планираме да се срещнем с скандинавските министри по транспорта. Относно съобщението, съобщенията като цяло, а, нещо свързано с а, тунелът Бренер и така нататък. Така или иначе ам, се ам, издават съобщения а, на всеки един етап ТНТ и МС са една от най-големите тайни, които са неизвестни на обществеността. А, обаче някои хора в комисията си отвориха очите и видяха какво голямо благо са проектите в рамките на ТНТ и МС. В Съюза на най-голямо ниво трябва да се насърчават такива политики. На следващо място Y трасето. За план Б не знам какво значи план Б на място, но може би тази връзка Хановер, Бремен и Бренер е претоварена и трябва да се работи по този проблем. Финансирането по ЕФСИ. Знаете, че наскоро а, публикувахме покана за изразяване на интерес за финансиране по а, фонда. Павел каза, че това, от което има нужда, е да има и възвръщаемост, да има натрупване на капитал. Не говорим тук само за ЖП проекти, но и други проекти, които могат да генерират възвръщаемост на инвестициите. Има списък от проекти, можем да го обсъдим и този списък се опитва да предвиди кои проекти ще са рентабилни. Относно въпросите за север и юг и за сближаването. С някои правителства се обсъжда капацитета и финансирането, за да им се даде възможност да продължат, когато имат желание. Има други правителства, които имат големи ограничения и това не е свързано нито с тяхната воля и желание да се свържат, ами има затруднение да се изпълнят тези строги критерии. Аз съм координатор и в това си качество ми се ще да има повече проекти под, одобрени под МСС и да не говорим само за дефицити в държавите членки, ами и да се предвижа финансиране за тези проекти, но това е чувствително прическа тема. Преминавам нататък Павел за Евси, да, и за възвръщаемостта. Ам... За отделните инструменти, да, има ам, ключови групи, ам, има и други инструменти. Понякога а, има страни, които имат едни и същи планове. Да речем, едни и същи са плановете до последната точка и запетая. Плановете, които изпращат в Берлин, в Стокхолм и така нататък. И това е причината, преди която е необходимо да има консенсус. Относно пресечните точки между отделните проекти. Това, което мога да ви кажа на този етап е, че последната година а, колегията на координаторите се срещна 5 или 6 пъти и ще продължим да се срещаме. Относно граничните пресечни точки, Мюнхен и Бренер, мога да ви кажа, че чакаме федералния транспортен план от Германия. Аз тук нямам предвид само Deutsche Bahn. Аз се срещнах с изпълнителния комитет на Deutsche Bahn и а, а, компанията зависи много от а, републиканското а, финансиране. М- не толкова на частното финансиране, на частното а, публично финансиране. И ето, връщаме се пак до това, което казах и в началото. Опитваме се да използваме всички възможности максимално. Относно взаимните очаквания, нека да се изразя така. Тъй като а, всички имат едни и същи планове, всички дават своето съгласие и има само една държава членка, която за първи път от 1994 година даде своето съгласие за плановете на комисията, без да има а, някакви възражения, а, никакъв обяснителен меморандум. Това е един а, добър план а, за по който може да се изпълнява регламента и финансирането. Увеличава се съгласието. За първи път в рамките на ТНТ нито една държава членка не, ам, не се обяви срещу някой от тези 276 проекта. Значи, има нова формула, свързана с поделената интелигентност, по която ние ще работим съвместно в бъдеще. Благодаря ви за вашето изказване и ви желаем всичко най-добро за бъдещето на Европа. Преди да продължим, нека ви кажа, че господин Йорк Лайхтфрид, член заместник на нашата ресорна комисия, ни напусна, тъй като зае постминистър в Австрия ще бъде заменен от колегата Каролине Хайнц. Добре дошла!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 Ich begrüße jetzt recht herzlich сърдечно приветствам с добре дошъл Курт Бодевих, бивш министър на транспорта на Германия. В момента господин Бодевих е председател на комисията Бодевих 2. Задачата на тази комисия е да се набавят необходимите за доизграждането на транспортната инфраструктура средства. Господин Бодевих проявява голям интерес към тази тема. Той е координатор за Балтийско-Адриатическия коридор. Разполагате с плана за работа по този коридор. Господин Бодевих, имате думата. Уважаеми господин председател, благодаря ви за любезното представене. Уважаеми госпожи и господа, уважаеми членове на Европейския парламент, радвам се днес да се обърна към вас в качеството си на координатор за Балтийско-Адриатическия коридор. Радвам се, че ще мога да ви представя плана ни за работа. Нека изтъкна, че този коридор е от голямо значение с оглед свързването на отделните транспортни мрежи в Европа. Преди година ми гласувахте доверие, като ми предоставихте мандат на координатор. Тогава нямах много точна представа за функцията, която ще изпълнявам. Междувременно вече имам съвсем конкретна представа. Днес ще ви представя плана си за работа, който получи широка подкрепа сред държавите членки, бе много положително оценен от тях – ще се спра върху нещо, върху което подробно се спря и Пат Кокс, а именно, че сътрудничеството в Европа се състои в дух на доверие. Наистина държа да изтъкна това. Нека накратко ви припомня в какво се състои Балтийско-Адриатическият коридор. Тук на екрана виждате, че той свързва Балтийско с Адриатическо море. В него участват 6 държави членки на Европейския съюз – Полша, Чехия, Словакия, Австрия, Словения и Италия. Коридорът обхваща 4 пристанища на Балтийско море в Полша, а именно Щечин, Свинуше, Гдиня, Гданск и Познан. Свързва ги с пристанища в други държави членки. Над 400 000 км са ЖП отсечките, над 360 000 км е дължината на шосейните отсечки. Те са свързани с летища и пристанища нараства обемът на товарните превози. Затова са от голямо значение 30-те логистични платформи по протежението на коридора. Както и във всички коридори, сме изправени пред големи предизвикателства по отношение на трансграничните връзки. В рамките на нашия коридор има 9 такива връзки в ЖП транспорта и 7 в шосейния транспорт. Пред какви предизвикателства сме изправени по-конкретно. Ще ви дам за пример ЖП транспорта, на който отдавам голямо политическо значение. Член 12 от регламента за трансевропейските транспортни мрежи предвижда конкретни изисквания за ЖП инфраструктурата, така наречените стандарти на трансевропейските транспортни мрежи, върху които ще се спра по-подробно нататък. Тук има редица проблеми, които на следващи етапи от работата си ще разрешим заедно с държавите членки и действащите лица. ЖП мрежата, с изключение на отсечката между Братислава и Виена, по която се движат и пътнически влакове с дизелови локомотиви, е напълно електрифицирана. Но искам категорично да заявя, че в държавите членки действат три различни системи за електрозахранване. Това се отразява върху оперативната съвместимост, въпреки все по-широкото използване на многосистемни локомотиви. Коридорът със своите 22,5 тона минимално осово натоварване отговаря на европейските изисквания. Само 10% от инфраструктурата не отговаря на тези изисквания. Става дума най-вече за отсечки в Полша и Словения. А що се отнася до линейната скорост за товарните влакове, се наблюдават големи разлики. Най-вече в Польша и Словения бяха установени участъци с недостатъчен капацитет. Там е необходимо да се модернизира ЖП инфраструктурата, така че да отговорим на изискването за минимална линейна скорост от 100 км в час. А що се отнася до дължината на влаковете, проблемите тук са още по-големи. В 84% от инфраструктурата максималната дължина на влаковете е по-малка от изисканите 740 метра. Това е голямо предизвикателство, пред което трябва да се изправим. Системата за управление на ЖП транспорта, с изключение на една отсечка в Австрия, все още не е влязла в експлоатация. Заедно с колегата Винг, който работи по хоризонталния аспект, свързан с тази система, ще трябва да работя в бъдеще, защото трябва да се въведе една единна система. Виждате на този екран, че трябва да се справим с липсата на капацитет по някои участъци и това ме отвежда до следващия критичен проблем във връзка с този коридор. Повечето от описаните до тук проблеми се наблюдават на 6 от общо 9 трансгранични участъка за връзка. На тези участъци трябва значително да се модернизира инфраструктурата. Става дума за участъка Нополе острова, както и Катовице острова. На границата между Австрия и Словакия и по-точно между Виена и Братислава се наблюдава третият участък с критични проблеми. Има проблеми между Катовице и Чилена, както и между Грац и Марибор. Има проблеми също така и между Триест и Италия, както и проблеми в Словения. Разбира се, постигнали сме и немалък напредък. Нека сега накратко се спра върху шосейния транспорт. В миналото инфраструктурата тук бе значително модернизирана, но има два участъка, върху които трябва особено да се съсредоточим. Единият е между Катовице в Польша и Чилена в Словакия, а другият е между Бърно в Чехия и Виена в Австрия. Освен това, госпожи и господа, сме изправени пред други предизвикателства. На две места липсват две липсват връзки. Става дума за два алпийски прохода. Единият е връзката между Ветманштетен и Графенштайн, а другият връзката между още две населени места в прохода около Земеринг. Тук трябва да се доизгради инфраструктурата, така че да се гарантира по-голяма конкурентоспособност на ЖП инфраструктурата като цяло. В четирите държави, които се финансират от Кохезионния фонд, има доста участъци с недостатъчен капацитет. Това въжи най-вече за Полша и Словения, където има огромна нужда от модернизиране. Трябва да обърнем внимание на инфраструктурата и в Словакия. Мисля, че има смисъл от изграждането и до развиването на Балтийско-Адриатическия коридор. Има смисъл от постигането на напредък по него. Аз съм оптимист, що се отнася до бъдещето, тъй като знам, че всички държави членки са поели ясен ангажимент за постигането на общите цели, залегнали в приятия от всички тях план за работа. От 350 инвестиционни проекта, които бяха идентифицирани в рамките на нашето проучване, които са необходими за развитието на коридора до 2300 година ще са необходими инвестиции от 60 милиарда евро. Ще поставим силен акцент върху ЖП инфраструктурата. Половината от инвестициите ще бъдат направени там. Там са и най-големите проблеми. 30% от инвестициите ще бъдат заделени за шосейния транспорт най-вече за трансгранични проекти. 12% ще бъдат заделени за пристанищата, а 6% за градските транспортни възли и ЖП шосейните терминали. Въпреки, че средствата по механизма за свързване на Европа бяха отроени, имаме проблеми с финансирането. Би ми се искало за следващия период на финансиране МСЕ да получи финансиране, което да бъде увеличено с още три пъти. Имаме проблеми с финансирането, поради което ни е необходима и една стабилна рамка за финансиране. В качеството си на европейски координатор бих искал да подкрепям държавите членки, както и конкретни центрове и проекти. Планът ни за работа е първа стъпка в тази посока. Заедно с държавите членки постановихме пет приоритета. Основният сред тях е инвестиране в трансгранични връзки. От тях проистича най-голяма добавена полза на общо европейско равнище. Те дават възможност за изграждането на общоевропейски структури. Според мен, заедно с държавите членки трябва интензивно да обсъдим въпроса за между за трансграничните връзки. Трябва най-вече да координираме графиците на работа. Трябва да подпомагаме държавите членки да си сътрудничат при планирането на проекти за трансгранични връзки. Второ, ще следя и за изграждането на връзките на алпийските проходи проведохме среща на координаторите, която бе посветена именно на Алпийския регион. Алпийските проходи са от решаващо значение, като трябва да се вземе предвид и графикът за реализирането им. Тези проходи са, ако бъдат изградени, ще допринесат за привлекателността на ЖП транспорта и по-точно на товарния ЖП транспорт. Трябва също така да бъдат свързани пристанищата с по-отдалечените от крайбрежието региони. Придружавах комисар Булц по време на срещите с представители на европейските пристанища и бях очуден, че много европейски пристанища все още нямат връзка с ЖП инфраструктурата. Не са свързани помежду си с ЖП отсечки. Много важни са също така и градските транспортни възли. Трябва да се изградят както началните, така и крайните точки на, на отсечките в рамките на тези възли. Европейската система за управление на ЖП транспорта. Вече говорих по този въпрос. Трябва да подкрепяме господин Винг в неговата новаторска програма. Ще работя за синхронизирането на общо европейско ниво, както и за хармонизирането на системите за безопасност. Нека още веднъж ясно изтъкна, че Планът за работа по коридора е ангажимент, който сме поели всички заедно. Планът се основава на подробен анализ на коридора от една страна, както и на проучване на пазара на мултимодални услуги от друга страна. Задачата ни е в бъдеще да се справим с нарастващия обем на трафика, да гарантираме жизнеспособността на транспортния отрасъл в Европа. Много е важно също така за мен да се консултирам с всички действащи лица по трансевропейските транспортни мрежи, да ги включа в нашите процеси. Миналата година в Брюксел организирахме 4 форума, посветени на коридорите. Първоначално разговаряхме с държавите членки, след това с управляващите инфраструктури по коридор 5 и накрая с представителите на пристанищата и на органите на регионално самоуправление. Проведохме тематични срещи, Една, например, с представители само на пристанищата, а друга с представители само на регионите, през които минават отделните коридори. На тази среща с радост установих, че установено сътрудничество между отделните региони по коридори, говорих и за трансграничните проекти. Миналата година посетих всички участващи държави членки, някои от тях повече от един път. Разговарях с ресорните министри по най-важните въпроси. След приключването на тези двустранни разговори, сега в рамките на трансграничните проекти трябва да продължим с установяването на други форми на двустранно сътрудничество. Накрая нека се спра върху финансирането на инфраструктурата. Може да поговорим по този въпрос и по-нататък, когато дойде времето за въпроси. Благодаря ви за вниманието. С удоволствие ще отговоря на въпросите ви. Благодаря на господин Бодевих, Масимилиано Салини. Добър ден! Благодаря на координаторите. Имам два важни коментара. Първо, Необходимостта Значението на коридора, всъщност на Балтийско-Адриатическия коридор, съвсем ясно е, съществува тази инициатива за економическо развитие на нашия континент и е, тази перспектива сочи отместване на изток. Това е и трасето на Балтийско-Адриатическия коридор. Той започва на север и е, завършва в моята страна Италия. Позволете ми сега, както казах, да направя две забележки, които се отнасят най-вече до моята страна. Стратегическото развитие на новият макрорегион Алпи, това всъщност е един регион, който засяга и Северна Италия и излиза извън нейните граници. Това всъщност е една възлова точка за Балтийско-Адриатическия коридор. Моят въпрос е каква е координацията тук, кой координира този коридор и какво е въздействието върху стратегическото развитие сега. Конкретно по пристанищата в е, северната част на Адриатическо море, италиански и други пристанища – които са засегнати от този коридор. И имаше голям проект, може би си спомняте, че той беше обсъждан много в Италия. Тогава Пауло Коста взе отношение, той е известен на тази комисия. Ставаше дума за офшорно пристанище преди близост до Венеция. Беше обсъдена инвестиция в голям размер в тази връзка в Италия и моят въпрос сега е насочен към този проект. Може би развитието е много интересно, когато сравним с перспективата за разширяването на ОС канала. Може би това е една от важните морски връзки в северната част на Адриатика. Могат да постъпват много стоки от изтока и няма нужда да се заобикаля Европа. Това е моят въпрос. Благодаря. Благодаря. Bohusław Liberacki. Dziękuję bardzo panie przewodniczący. Dziękuję bardzo za pierwsze... Благодаря за това, че направихте връзка и сравнение между двата коридора Скандинавско-Средиземноморския и Балтийско-Адриатическия коридор. Тази съпоставка е много важна, защото от разстоянието между тях е а, е, повече от 2000 км и тези коридори се срещат в Австрия. Господин председателят Кламер в началото посочи какъв е проблема е, във връзка с, с е, трафика, с движението в този регион. Може ли този проект да бъде альтернатива? Може ли да се инвестира? инвестира повече, като се вземат предвид проблемите от пространствен характер в Германия или пък да се предложи друг е, коридор за транспорт. Тук имаме две части. Първо връзката Гданс-Катовице, която съществува от известно време и имаме една нова секция, която съществува от септември 2013 година. Щечин Познан и отново насоченост към Острава, като връзката се прави на територията на Австрия. Тази нова секция от Шечин към Сюк, това е всъщност моя въпрос. Искам да попитам координаторите. Във връзка с инфраструктурата, вие не посочихте магистрала номер 3, която може да играе много важна роля по отношение на а, секция, която започва в Стат и също така ЖП мрежата, която е само за товарен транспорт Шечин на Кура и тук имаме пресичане с 7 линии с е, Четин Познан. И още един въпрос. Също така вие не споменахте тунела Швина. Това е тунел, който не е толкова дълъг, 1600 метра, но това ни дава възможност да е, допълним трафика е, посока Германия и връзка с германските мрежи. Вие посочихте също финансирането и аз искам да ви попитам къде бихте поставили този проект за коридор в плана Юнкер. Аз лично подкрепям идеята да се използва този метод на финансиране Project Ponds. Става дума за част от инфраструктурата, защото след като се завърши инфраструктурата в сътрудничество с германските мрежи и е, скандинавските държави посока юг, може да се каже, че инвестициите ще се извършват бързо – ние имаме обаче известно закъснение при тези инвестиции. Вие обаче идентифицирахте проблемите, обаче вече, както казахте вие, се чувстват предимствата на този проект. Има още нещо, което пропуснахте, тази товарна ЖП е отсечка, може би това проистича от участието на полското правителство в този проект. Те бяха малко по-въздържани или за това има някакви други причини, не знам. Е, благодаря предварително за отговора. Председателят, благодаря. Госпожа Шмидт, първо благодаря за презентацията и работата свързана с нея, е, работата по проучване. Аз приветствам всякакви коридори, които свързват континента, така че според мен тази връзка север-юг е нещо повече от транспортна връзка. Вие посочвате, че по продължение на този коридор се осигуряват работни места, генерира се економически растеж и благосъстояние. Много добре звучи, обаче реалистичната картина винаги е свързана с цифрови данни, така че има ли някакви сериозни преценки, как един напълно разработен коридор ще се отрази върху градовете, които се намират по неговото продължение и освен това унези е, отсечки, които са в Австрия, почти не са завършени. Двата големи проекта за тунели, аз идвам от Австрия, Семеринг и е, Корем, е, всъщност без тези два проекта Север и Юг не могат да бъдат свързани. Както се знае, в Австрия имаме редица проблеми с еколозите, които по правен път, а и по други пътища се опитват да попречат на тези железопътни проекти. Днес е, имаше и една публикация на госпожа Булц. Това в Австрия се погрижи за много шум. Е, господин председателят казва обаче, че има подпомагане е, и за това аз бих приветствала, ако вие като координатор коментирате съфинансирането на двата ЖП тунела, от Съюза, като изтъкнете колко важни са те и че те естествено трябва да бъдат е, съфинансирани. Е, сега, може би нашия председател не е на това мнение, не казва той, аз съм за свободата на мненията. Аз е, смятам, че е добре, че казахте, че е, идвате от Австрия, иначе никой нямаше да забележи това по акцента ви. Следващият оратор. презентации. Госпожа Сенхалова, благодаря. Благодаря и на господин координатора за изложението. Имам въпрос за шосейния транспорт, за проектите в рамките на шосейната инфраструктура по протежението на Балтийско-Адриатическия коридор. Упоменахте участъците с недостатъчен капацитет, като наблегнахте особено на шосейния транспорт. Ще ви дам пример с Чешката република. Един участък с недостатъчен капацитет е участъкът D1. Този участък вече от много време е в процес на ремонт. Упоменахте и отсечката, свързваща Бърно с Виена. Имам въпрос във връзка с финансирането. Наскоро разговаряхме с комисар Булц. Обсъдихме проектите подбрани след първата покана за заявяване на интерес за финансиране по механизма за свързване на Европа. Danke sehr. Jetzt Gesine Meissner. Gesine Meissner. Благодаря. Първо искам да изкажа и е, благодарност от имата на групата на либералите. Може би късно се включвам, тъй като повечето въпроси бяха зададени. Вие казахте, че има морски и вътрешни пристанища, но не говорихте нищо за водните вътрешни пътища. Е, сега, каква е ролята на вътрешните пристанища във вашия коридор? Питам, защото много се прави при железниците при вас, обаче за вътрешните водни пътища смятам, че с по-малко средства по-бързо може да се постигне успех, за да могат да бъдат е, отместени маршрутите. И второ, доколко четвъртият ЖП пакет се отразява и помага в е, вашия коридор, Разбира се, е, тук трябва да се изпълняват различни неща. Вие казахте, че имате три различни системи за това и може би едва ли е това, което ние имаме нужда. Така че четвъртия ЖП пакет тук би помогнал много. Е, значи, водни пътища, електрификация и четвърти ЖП пакет. Сега, председателят, аз също желая да взема думата. 52% ЖП транспорт, това се чува добре, обаче като включа и двата тунела, от тези 52%, 30 или 40% от средствата ще бъдат вложени в тунелите. Мисля, че е, в тази връзка трябва да задам въпроса, когато погледна картата, е, установявам, че от е, Варшава до Братислава всичко върви добре, след това е, обаче се отива към Виена. Защо не се опита през Любляна, през Унгария, Панонската равнина? Това вече е съществуваща отсечка. Може би трябва да се е, прокара втора, е, втори релсов път, да се електрифицира. При тунелите обаче са необходими 10-20 години, ако е тунел. Е, тук нещата върват е, по-бързо. По принцип нямам нищо против тунелите, обаче те да имат приоритет пред други възможности, които се реализират по-бързо. Не разбирам. В моето прес-съобщение аз само посочих е, какви са цифрите и че разбира се, е, в Австрия, може би, е, ако не получите тунела Семеринг, няма да сте доволни. Тук вече е австрийската дискусия. Аз обаче съм неутрален. Мога да е, кажа, че само съм съобщил фактите и се очудих, че определени проекти се финансират по-малко. Е, дори една трета от е, това, което са се надявали да получат. Но е, Аберкоран и Семеринг, това е дълга дискусия в Австрия, не само от зелените, които спечелиха няколко дела, Семеринг, е, там вече имаме културно наследство на ЮНЕСКО, тук сега вече спорът е дали да бъде само ЖП линия или целият проект, това още не е решено и има експертни заключения от професор Клов Лахер, който е, е много ценен от всички нас и той каза, че е, разхода, съотношението разходи полза при тези тунели е 0,4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 е, се изгради тунела Земеринг и се засипе след това, е, разходи полза съотношението ще бъде 1,4. Всичко това са данните, доколко обаче е това обект на проверка, разбира се, цифрите могат да бъдат подправени. И последен въпрос, е, ново строителство. Да, беше казано, че Германия и липсват 7,2 милиарда евро за това, за поддръжка. И това беше много важно. И е, за това е, могат да бъдат е, планирани и проектирани федерални е, отсечки. Но ние знаем, а това знае и бившият е, министр на транспорта, че това винаги са само неизпълнени желания. Финансирането нищо не говори за това е, дали тези проекти ще бъдат конкретно финансирани или не. Аз бих казал, че имаме 100% пътна такса, а, нямаме пътища в Европа, така че а, сега давам думата, благодаря и давам думата на Курт Бодрих. Благодаря за този букет от въпроси, които засягат най-различни аспекти, като се почне от съвсем конкретни аспекти до такива със стратегическо значение. Аз ще се опитам да отговоря на всички тях. Подкрепям това, което каза депутатът Салини с този коридор. Ние като че ли е, до някъде сме открили нова земя. Една част се отмесва на изток и там се разработва нова мрежова структура. Мисля, че това има много голямо значение за е, сближаването на Европа. Ще има и други транспортни потоци. Те ще бъдат концентрирани и основната идея на тази мрежа е Балтийския регион да бъде свързан с Адриатическия регион и по този начин да се разкрият нови перспективи. Разбира се, след това ще отговоря и на въпроса за ефекта от е, всичко това в макроекономическо отношение в нашите държави, но също и в Европейския съюз като цяло. Моля за разбиране че при темата офшорни пристанища не мога да кажа нищо в момента. Аз е, знам, че става дума за такъв проект, който обаче не е не съответства на необходимите критерии. При Колц вие знаете, че има две категории на тестване. Първо техническа реализация и след това на фона на тройно повтаряне на тези кодове, кои проекти, в коя фаза е, имат най-голяма европейска добавена стойност, за да се добавят следващи кодове. Сега, що се отнася до макрорегионите, е, да, те за нас са много важни, поради което ние в рамките на този коридор сме организирали панел и е, сме включили генерална дирекция Реги, защото знаем, че когато разработваме макрорегионални стратегии, трябва да бъдат свързани с транспортните стратегии. Аз е, се надявам, Смятам, че до някъде съм отговорил на въпроса. Нашата цел е точно да се покажат различните подходи по същество и да бъдат обединени. Аз лично съм е, привърженик на макрорегионални стратегии Районът на Балтийско море показва много добре това. И сега стигам до въпроса на колегата Либерацки, който беше някога министър на транспорта и въпросът му показва, че той има детални познания. Вярно е, тези коридори се кръстосват и е, става дума за тези два Балтийско-Адриатически и е, Скандинавско-средиземноморския коридор и тук вече трябва да се проследят транспортните потоци. Мисля обаче, че с второто разклонение посока с Чечин с Минюша сме направили необходимата връзка и е, свързваме главни магистрали. Това е едно от стратегическите решения, които сме взели. Има много паралелни отсечки от една страна или пък да се опитам е, необходимите инвестиции от двете разклонения да ги включа в е, е средно средно голяма отсечка. Ние съвсем съзнателно за Балтийско-Адриатическия коридор проведохме дискусията по РЦ-5 и аз мисля, че онази отсечка 201, ако правилно разбирам, при нея трябва да се прави разлика. От една страна имаме оперативно е, третиране в Райфрид коридора, е, ускорение и инвестициите е, вече вървят по тенти, като разбира се тук трябва да има структури, на чиято основа да се разработят работни планове. Така че аз съм оптимист, че точно в Полша, изхождайки от интересите на пристанищата, но и на всички градове, които са свързани с мест, економически важни места да бъдат включени, да бъдат обързани в тази мрежа Разбира се, всичко това се свързва и с дискусиите в държавите членки в Германия. Имаме също коридори и се радваме, че националната транспортна инфраструктура и нейното планиране се опира на работния план за коридора. Позволете ми сега да отговоря на два въпроса за ЕФСИ. Първо въпроса на господин Либерацки, дали планът Юнкер и дали такива бонове е, не могат да се използват вместо развитието на мрежата. Значи, в случая мога да кажа, че всички проекти, е, които са включени в Адриатическия коридор, са на стойност 60 милиарда и е, в средносрочен план е, ние не можем да финансираме това от бюджета на МСЕ. Ние трябва да си помислим дали проекти, които не са добавени допълнително, е, не трябва да изискват друго финансиране и да се потърси такова. И това същевременно беше въпрос, който зададе госпожа Шмидт. Тоест, проекти, първо става дума за първи код, е, след това е, проекти, които изискват много финансови средства и трето съществува възможност е, ЕФСИ да се ползва за такива проекти. Ние мисля, че с този така наречен доклад CVS успяхме и за Европейската инвестиционна банка да предвидим нещо като пауза, за да се изследва изпълнемостта на финансовите критерии. И е, по този начин и планът Юнкер е, се придвижва напред. Смятам, че се намираме е, на правилен път. Е, госпожа Шмидт е, пита какви са економическите ефекти. Има проучване на института Фрауенхофер по отношение на макроекономическите ефекти и е, каква е загубата, ако не се реализират. При реализация имаме 10 милиона работни места по всички нови коридори. Става дума не само за изграждането им. Това е съотношение 1 към 4, което беше споменато тук. Става дума за това, че с една инфраструктура инфраструктура, връзка с логистика е, по всички коридори бихме могли тези 10 милиона работни места да бъдат генерирани трайно. Искам да се спра на въпроса на госпожа Селанова и пътищата имат значение, но от е, кохезионния е, фонд, големия пакет, който се използва тук, само 10% са предвидени за е, магистралите, така че е, тук е, трябва приоритетите ясно да бъдат поставени, но тук вече има много какво да се прави в сферата на ЖП транспорта, така че трябва да се потърси баланс. Госпожо Майснер, вас ще ви е, разочаровам. Е, е, вътрешните водни пътища не играят роля в нашия коридор. Те играят роля при пресичащите се коридори и това е ролята на тези 30 терминала. Опитваме се да постигнем интеграция между коридорите, четвъртия ЖП пакет, радвам се, че той е факт, е, мисля, че ще помогне много. Ние бихме получили по-добри шансове и по въпросите, свързани с развитието на инфраструктурата. Последният въпрос на господин Крамер ще дам кратък отговор по него. Ако пресметнем, това са 13 процента от средствите за жепен транспорт за двата тунела. Умова. Има обаче и други проекти. Искам и тук обаче ясно да посоча, че имаме self-regulation. Това е нещо задължително за нас. Ние не можем да изработваме, да изготвяме работни планове извън тази отсечка. Много ясни са определенията тук и нашите задължения. Това обаче, което е важно, за коридорите сме възложили проучвания и е, ясно показахме, че трябва да се извърши анализ на транспортната среда. Искаме да знаем какво става с е, трафика, ако определени отсечки функционират, а други не. Тоест, ако отсечките ако ЖП отсечките не функционират, защото са непривлекателни или заобикалят много, тогава вече трябва да очакваме преминаване към автомобилен транспорт, така че ние направихме всичко възможно да има достатъчно трафик по нашия коридор в бъдеще. Благодаря. Благодаря. Желам ви всичко най-добро, много успех в по-нататъчните ви действия. Ще се видим отново след една година, за да видим какъв напредък е отбелязан. Господин Бодевик, благодаря ви а, още веднъж, че бяхте тук. So, wir kommen dann zum Tagesordnungspunkt Visapaket. И преминаваме към а, точката за а, визовия пакет. Ам, давам думата на докладчика господин Уихей. Köszönöm се, elnök úr. Благодаря, господин председателю. Ще изчакам още малко, докато всички си сложат слушалките. Господин председателю, предлагам двете точки да ги разгледаме е, заедно. Ще изложа моята гледна точка и вие, председателю, може да прецените дали да разгледаме двете точки заедно или по-отделно. Но смятам, че според мен е по-логично да а, обсъдим двете точки едновременно. Уважаеми колеги, какво бихте казали вие по въпроса? Ако трябва да се обърнете към вашите избиратели с следната новина – че през, послед, през следващите 5 години с едно изменение в пакета за визите ще създадем 1,3 милиона работни места в Европейския съюз. Както Европейската комисия е изчислила, можем в рамките на 5 години 130 милиарда евро могат да се реализират без никакви инвестиции, без да се разходват средства. И то като се реформира сложната визова система. Не мисля, че избирателите ще ръкопляскат и ще ам, изразяват хвалепствие към европейските институции. Знам, че следващата ни точка е свързана само с шенгенското пространство, но тази дискусия би могла да повлияе на цяла Европа и най-вече е, да е от полза за шенгенското пространство и, и най-вече когато говорим за създаването на работни места. Визовия пакет е основната ни тема от май месец. Са изминали два месеца и през тези два месеца се занимахме много интензивно с този въпрос. Гласувахме по а, много неща. Някои от нас са а, дори от, а, бяха в Китай, а, за да почерпят от опита там. От наш интерес е тук в комисията това изменение да бъде прието от парламента. Сега ще премина към подробностите. Споменах предложението на комисията и по това предложение искам да а, изразя нашето становище становище от името на комисията Тран и да цитирам проучване от 2013 година, което беше проведено по поръчка на Европейската комисия. Тук а, става въпрос за економическите ползи чрез изменението на а, визовия пакет. Това проучване може да бъде видяно от всеки и в него се посочва, че а, строгите а, шенгенски правила а, са довели до негативни последици в туристическия сектор. Тоест, а, е, Загубили сме 6,6 милиона в Европа. Има економически негативни последици за а, туризма туристи от трети страни, от Индия, от Китай, искат да дойдат в Европейския съюз. И щяха, ем, и ако можеха да дойдат, щяха да изразходват много средства. И те не са дошли при нас, защото съществува визова система. И така тези туристи стоят много далеч от Европейския съюз заради този визов режим. управител на една хотелска верига в Съединените щати се обърна към нас и каза за американците е добре, когато е, европейците не предприемат нищо и не разбират, че трябва да има по-гъвкави визови режими в е, наши дни. А, обаче европейските е, предприятия е, започват да се безпокоят. Европа изостава. Защото Съединените щати, Австралия, азиатските страни искат да облегчат визовите си режими, за да могат да привлекат повече туристи. Vízum csomaggal fogunk most foglalkozni, amely egyik oldalról a mostani vízumkódex felülvizsgálat. Визовия пакет. От една страна говорим за визовия кодекс, който трябва да бъде преразгледан и от друга страна говорим за въвеждането на виза, която да се отнася за всички шенгенски държави. Предоставянето на визи и за кратки престои. А това е желанието. Друга цел е намаляването на бюрократичния товар и разходите. Друго, което трябва да подчертаем е, че в други ресорни комисии се анализират този въпрос. И то от економическа гледна точка. Но не само от това, но и от гледна точка на безопасността. И така, колеги, искам да ви попитам, какво смятате вие? Тези 6,6 милиона туристи, които потенциално могат да харчат пари в Европейския съюз. Чувам в парламента, че Европа се намира в една доста несигурна ситуация що се отнася до терористичните заплахи, за това, че трябва да се изграждат стени, а не да се обречават визовите режими. Но аз смятам, че относно нашата миграционна политика, тя трябва да бъде строго разграничавана от е, визовите режими. Нито един терорист, който иска да дойде в Европа, няма да кандидатства за виза. Но ние бихме могли е, да при, по този начин да държим на страна економически е, субекти, да държим на страна индийски, китайски инвеститори. И така искам да посоча, че предложението съм го изготвил, като съм го обсъдил с моите колеги, които подкрепят предложението. Предлагам на комисията Тран да изготвим, изготвим и допълнителни предложения, свързани с първоначалното предложение на комисията Интергруп, проведе заседание Клаудия ам, организира много добре заседанието и а, същата тема беше обсъдена. Ам, миналата седмица се срещнах с представители на различни изружения и обединения и относно а, визата за турне ам, съм се свързал и с а, представителите на ам... Összefoglalom néhány fontos... Европейската циркова асоциация. И така, ще обобщя най-важното в това предложение. През есента ще обсъдим по-подробно текста. И така, най-важното е какви а, срокове трябва да се спазват. Сроковете трябва да бъдат съкратени. Подава се заявление за виза в някое от консулствата на страните от Шенген, дори и съответната страна да не е представена в страната, в която се не подава заявлението за виза. Срещнахме се с хора, които ми разказаха от техния опит – Става въпрос тук за китайски предприемачи. И а, техните централи не са в а, а, Шанхай или в Пекин, т.е. техните централи са в провинцията. И за да им се издаде виза, когато е необходимо да пътува, трябва да пропътуват 1000 км или 1000 км, за да стигнат до Шанхай да прекарат един ден в Шанхай, за да а, могат да подадат заявлението. Така че е, те имат нужда от определена дата, на която да подадат заявлението и след това са изправени пред една много бюрократична процедура, която дори е унизителна. Ако ние трябва да приемем през тази процедура, ще кажем, а не, не, няма нужда, добре си ни е в Европа. Но а, това се случи и с, с китайците в този случай. Те казаха, не, не, няма нужда да ходим в Европа, ще си инвестираме парите някъде другаде. Не става въпрос само за економически инвеститори, става въпрос за туристическия бранш, например, когато специалисти искат да дойдат в Европа, за да вземат участие в конференция по транспорта. Комисията иска да се въведат облегчения в визовите режими, да се издават и 3 годишни, фор, 3 годишни визи. Искаме самите заявления да бъдат опростени и интернет услугите да бъдат подобрени да могат да се издават визи дори на границите и тяхната валидност да е 15 дни. Това са елементи от новата визова система, т.е. елементи от предложението на комисията. Освен това, се срещнах с представителите на сдруженията. Ги попитах какви а, предложения имат те Следствие на техните предложения бяха въвед да направени някои изменения, не на последно място за корабоплаването, за транспорта като цяло и за всички туроператори, които а, работят в областта на туризма. В Съединените щати ам, има още по-строги е, мерки, свързани с терористичните заплахи, но а, е, те м, издават визи за многократно а, е, влизане и излизане от страната, но в Европа няма такова нещо. От другата страна на Атлантика има редица примери, както в Съединените щати, така и в Канада. Европейската комисия иска да изготви предложения, е, свързани с е, информационната визова система, в която са включени данни, имена, лицата, които са включени в системата, трябва да имат възможност да получават многогодишни визи е, до 10 години. Както вече казах, това ще е от голяма полза, особено когато говорим за моряците. Освен това ще е голямо улеснение, ако могат да се е, заявяват визии на самите граници, на външните граници на Европейския съюз. Няма да влизам в подробности сега как може това да става и на летищата, но бих могъл много повече да кажа за допълнителните възможности за получаване на шенгенска виза на летищата. Китай, която е, е сравнително затворена страна, е започнала да ам, създава ам, места за издаване на визи на самите летища. И така, ам, накратко, старият визов кодекс трябва да бъде преразгледан. Ще видите какви са предложенията от наша страна. Доколкото знам, докладчиците в сянка, т.е. моите помощници и, и другите докладчици ще подкрепят, ще подкрепят тези предложения. Относно а, визата за турне е виза от нов вид. Това е виза за шенгенското пространство и а, се отнася до а, представители на трети страни, които имат право на престой до 90 дни в рамките на шенгенското пространство. Нямат право да останат повече 90 10 дни в една страна, но в цялото шенгенско пространство могат да останат повече от 3 месеца. Говорим тук за хора на изкуството, бизнесмени, учени, студенти и така нататък. Как сега функционира това на практика? По принцип тези лица трябва да напуснат шенгенското пространство след 90 дни престой и след това 90 дни а, трябва да останат извън държавата членки и след това могат отново да кандидатстват за визата. Тази система не е удачна. Искаме да я променим. Затова ви моля да направите ваше предложение до 8 септември и след това ще продължим да обсъждаме новия пакет. Клаудия Монтеро да Агия. Muito obrigada, Sr. Presidente. Cumprimentar todos os colegas. Госпожа Монтеро де Агияр. Благодаря. Благодаря на Иштван за представянето на окончателния вариант на работния документ, изготвен от него. В документа са отразени някои елементи, които будят загриженост сред представителите на отрасъла на туризма. Нека изтъкна, че този отрасъл допринася за развитието на економиката и заетостта. ще трябва да отчетем нуждите на отрасъла, както разбира се и специфичните характеристики на държавите членки. Както каза и колегата, Европейският съюз прилага един от най-ограничителните режими в света. Необходими са ни ясни, упростени, актуализирани правила, тези правила трябва да бъдат хармонизирани в рамките на шенгенското пространство. Необходими са ни повече солидарност и една по-упростена система, ако искаме да привлечем повече туристи. Трябва да отчетем възникването на нови пазари, като например Русия и Китай. Друг потенциален пазар, друг потенциален източник на туристи към Европа е и Индия. Туристите от трети страни не само стимулират вътрешното потребление, те допринасят и за развитието на отделните европейски региони. Туризмът оказва пряко въздействие върху Европа като цяло – той е свързан и с пакета за визите. За това и ние трябва да обсъждаме пакета за визите. Качеството си на комисия по транспорт и туризъм. Жалко е, че не сме започнали да обсъждаме въпроса за създаването на страница в интернет на шенгенското пространство. Така би могъл да се ускори процесът по подаване на заявления за визи. Знаем, че има информационна страница в интернет, Шенген Инфо. Трябва да приложим подход отгоре надолу, като избегнем дублирането на процедури. Мисля, че трябва да има по-широки дискреционни правомощия при разглеждането на молби за визи. Има разлики между отделните държави членки, затова и трябва да се създаде страница в интернет на шенгенското пространство, на която да са изложени различните процедури. А що се отнася до визите за многократно влизане, тук има един проблем ясен за всички. Държавите членки избягват да издават подобни визи. Но може би комисията би трябвало да възприеме предложението. Съгласна съм с Иштван в частта на изказването му за визите за многократно влизане. Комисията и държавите членки трябва да вземат отношение, трябва да предложат конкретни мерки за реализиране на инициативата за многократни визи, така че от нея да не проистекат отрицателни ефекти. Има два елемента, свързани с виза, така наречената виза за турне. Тя ще запълни една празнота във визовата ни политика от една страна. От друга страна ще насърчи инвестициите и заетостта в един толкова важен отрасъл като туризма. Това ще се отрази благоприятно върху транспорта и върху други свързани отрасли. можем да почерпим от опита не само на Съединените щати, но и този на Канада. В Канада бе въведена една специална виза, с която да се привлекат именно бизнесмени. Ако мисля, че е добре да разгледаме най-добрите практики от Канада, като отчетем и специфичните изисквания на Европейския съюз. Не издаваме специални визи за творци или учени, които искат да пребивават на наша територия за повече от 90 дни. Има и други въпроси, върху които исках да се спра, господин председател, но виждам, че времето ми изтича. Трябва да разгледаме потенциала на така наречените визи за турне. Днес сутринта говорихме за велосипедизма todos estes tópicos que aqui abordei, entre, entre outros, estarão eh, irá. Всички въпроси, върху които се спрях до тук, ще бъдат отразени в измененията, които ще внеса своевременно. Благодаря ви за търпението, с което ме изслушахте. Председателят, благодаря ви и аз, но не мога да ви давам по 10 минути за изказване. Просто няма да можем да приключим на време. Следващият колега, господин Далтън. Благодаря, господин председател. Ще се опитам да съм кратък. Приветствам докладчика за изготвения текст. Приветствам и пакета, предложен от комисията, насочен към насърчаване на инвестициите и туризма. Особено като се има предвид, че Европейският съюз е най-известната и привлекателна туристическа дестинация. Но имам и някои съмнения във връзка с незаконната иммиграция Докладчикът много правилно изложи някои от проблемите, свързани с системата ни за издаване на визи. Не може да не сме загрижени във връзка с сигурността. Системата трябва да е достатъчно добре координирана с вече действащите механизми в областта на сигурността, както и с системи за обмен на информация, като ВИС и ШИС. Държавите членки ще трябва да могат да прилагат изключения да освобождават на двустранна основа други държави от изисквания за визи, но това трябва да бъде съгласувано и с изискванията за сигурност. Не бива също така да се подкопава и системата за проверки за сигурност. Особено важно е да завършим работа и по системата за интелигентните граници. Визовия кодекс. Тук са предложени някои добри инициативи, които ще допринесат за по-доброто техническо функциониране на системата. Имам предвид предложението за създаване на страница в интернет и възможността за използване на електронни форми на комуникация, както и за подаването на електронен формуляр. Имам обаче някои съмнения във връзка с първоначалното предложение на комисията и на комисията Либе. Предвижда се да се премахне изискването за предоставяне на документи, с които кандидатът да докаже, че има достатъчни финансови средства. Не се предвижда също така и изискване за кандидата да информира кога възнамерява да напусне страната. Така можем да отворим вратите си за потенциални економически иммигранти. Ще трябва също така много внимателно да разгледаме новата система от гледна точка на сигурността. В нея може да има много големи празноти във връзка с сигурността. Не всеки, който иска да влезе на наша територия като турист е потенциален терорист, но трябва да сме внимателни. Мисля, че издаването на хуманитарни визи, така както го предлага комисията Либе, трябва да е предмет на съвсем отделен инструмент. но мисля, че с въвеждането на този инструмент просто ще насърчаваме хората да пресичат Средиземноморието. Ще създадем от тях впечатление, че са добре дошли тук. Като цяло приемам предложението на докладчика, но трябва да се постигне баланс, да се вземат предвид и някои проблеми, свързани с сигурността. Госпожа Билбао. Господин председател, това е първи обмен на мнение, поради което ще бъда кратка. По смисъла на обща позиция, мисля, че има малко промени. Имаме нови доклади и новото економическо положение ни принуждава да разработим нова позиция по отношение на визите. Предоставянето на визи трябва да бъде по-гъвкаво, да има по-малко бюрокрация. Също така трябва да има облегчен режим за получаване на виза по интернет. За тази цел ни е необходима система и процедура, която да ни даде възможност да приемаме повече хора от трети държави. Това се отнася не само за търговски обмен. Необходими са ни подобни процедури във връзка с споразуменията, които обсъждаме в момента с трети страни и този процес в бъдеще ще се задълбочи, така че ни е необходима кохерентна визова политика съгласно споразуменията, които договаряме в момента и ще договаряме в бъдеще. Сега вече текстът е на масата, провеждаме дискусия. Ако предоставянето на виза е заплаха за сигурността, нещата изглеждат по друг начин. Но сигурността в Европейския съюз е уредена в други пакети и всъщност това е обект на друг начин на регулация. Ние не трябва да поставяме пречки за влизане на територията на Европейския съюз за хора, които е, са полезни тук. Също така ще дойдат и нови туристи, повече туристи. Има и лица, които могат да ни посещават, ако визовия режим се опрости. Въпросът е обаче дали имаме нужния капацитет за това. И сега искам да се върна на това, което каза министъра на Люксембург днес преди обед, необходима ни е транспортна инфраструктура, която трябва да бъде организирана по кохерентен начин. На нас това ни е необходимо не само за нашите граждани, а трябва да се има предвид, че трябва да създадем и единно европейско небе, за да могат хора от трети страни да ни посещават. Така че тук трябва да се говори не само за визите, но и за други въпроси, които са свързани с визите. Необходимният е цялостен подход за визите и на тази основа бихме могли да разгледаме и други въпроси, които са в компетенциите не само на нашата комисия, но и на други комисии тук в парламента. За това ще се опитам да поема изготвянето на някои изменения, за да можем да приложим тук цялостен подход. Не става дума само за стотици, за няколко стотин или за няколко хиляди хора, за повече хора става дума. Сега, давам думата на следващите оратори за по две минути, казва председателя Клаудия Тапърдал. Stimați raportori, dragă Ișvan, aș vrea să vă felicit pentru munca depusă până în prezent pe acest raport. Благодаря, господин председател. Благодаря и на докладчика, че представи този доклад. Аз смятам, че той е много интересен в контекста на сектора на туризма. Това всъщност е третият економически сектор в Европейския съюз от гледна точка на БВП. Състоянието там е добро, аз чух всичко, което беше казано във връзка с дебата, това, което каза Иштван във връзка с упростяване на вижовите режими и Европейската комисия смята, че печалбата ще бъде някъде около 1 милиард евро, което е много важно за Европейския съюз. Трябва да се подчертае, че е, визовият режим ще има много важно въздействие върху цялата европейска економика и това не трябва да се забравя, така че аз под подкрепям общия подход на докладчика е, с процедурите за заявяване и получаване на визи. Тези процедури трябва да бъдат е, гъвкави, достъпни и прозрачни. Също така да се даде възможност да идват е, повече туристи Саудитска Арабия, Украина, Китай, Русия. Това са хора, които имат много големи финансови възможности и могат да изразходват средствата си в Европа. Също така трябва да се опрости и режима за е, кандидатите за визи, които са включени в системата ВИЗ. Това ще допринесе за растежа, а от друга страна кандидатът за виза трябва да може по-лесно да се възползва от е, своята виза. От друга страна, трябва да имаме точно дефинирани концепции. Когато се депозират документи, това следва да отговаря на много ясни критерии, за да може да се изключи е, субективно тълкуване или е, неорганизирано тълкуване от консулските служби. Аз искам точна европейска дефиниция, която да даде възможност на държавите членки да действат е, хармонизирано. Също така е, разходите са много важни. Е, те трябва да бъдат възможно най-низки, имам предвид таксите за визи. И последната идея, аз мисля, че трябва да се вземе предвид оценката на въздействието, също така е, реформирането на визовия кодекс. Това проучване на въздействието може да даде ценни сведения и е, на това места искам да ви благодаря. Благодаря. Следващият оратор. Госпожа Келонен. Господин председател, благодаря на Истван и колегите за добре извършената работа. Сега трябва да намерим общо решение в Европейския съюз – как да процедираме по-нататък в рамките на визовата политика, за да може да се изчерпи потенциала за туризъм. Това означава допълнителни приходи за Европа. Трябва да се приеме, че хората, които желаят да посетят Европа, не са престъпници, а повечето от тях са почтени граждани. Нашата политика не трябва да допуска блокиране на границите. Имаме много големи изисквания и понякога те пречат на туризма. Трябва да си помислим за следното. САЩ, Канада, Австралия привличат много азиатски туристи и остават да го правят. Добре, в САЩ се получават и дългосрочни визи за многократно влизане. Това съществува от години там. Очевидно САЩ желаят тези туристи да посещават страната им. Ако обаче ние продължим нашата строга политика, също и по отношение на лицата, които търсят данъчно обежище, които внасят много милиарди в Европа. Тук всъщност става дума за много средства, които циркулират и може би те ще влязат в нашите банки. Благодаря. Следващият оратор. Госпожа Шуица. Благодаря, господин председател. Благодаря на Иштван за добре свършената работа. Когато говоря по тази тема, изпитвам силни чувства. Знаете, че аз съм от Харватия, след две години членство в Европейския съюз. Все още не сме част от шенгенското пространство. Нашите граждани продължават да са предмет на изисквания за виза, ако искат да пътуват за Съединените Американски щати, например. Но нека оставим емоциите на страна. Съгласна съм с необходимостта от една ясно определена визова политика Визовата политика е свързана с редица аспекти, сред които економическият и аспектът свързан с сигурността. Ще се спра върху економическия аспект. Туризмът е важен отрасъл той е на трето място в класацията по големина на дяла от БВП. Затова и трябва да работим за привличането на туристи, най-вече от страни с бързо развиващи се економики, като Индия, Китай и Далечния изток. За целта трябва да упростим процедурите по издаване на визи определени категории лица, като например морските лица или работещите за хуманитарни организации, също трябва да са предмет на по-упростени процедури. 6 милиона е броят на потенциалните туристи, които бихме могли да привлечем при една по-упростена визова процедура. От това биха проистекли много благоприятни последици за економиката ни, които не са за пренебрегване. Разбира се, не бива да забравяме и миграцията и свързаната с нея опасност. Трябва да усъвършенстваме системата интелигентни граници, ще работя за до усъвършенстването на доклада, като внеса изменения. Искам да допринеса за неговото приемане. Изабела Демонте. Изабела Демонте. Благодаря, господин председател. Първо искам да благодаря на колегата Иштан за тази проекто доклад. Естествено, този доклад трябва да върви в правилна посока – Пътят, по който вървим, със сигурност предлага възможности и той е всъщност и необходим. В Европа имаме следната ситуация. 52% са хора от Европа. Ние сме голям пазар за третите страни и този пазар трябва да продължи да расте, за да може да се изпълни целта за туризма, т.е. да бъдем първи в световен мащаб туризмът се развива с годините, обаче има и конкуриращи дестинации, поради което тук трябва да подобрим нашата конкурентна способност, като се премахне най-вече бюрокрацията при визовите процедури. Като законодател ние трябва да се стремим към упростяване и намаляване на разходите. Естествено, това трябва да се извършва по солидарен начин и е, при проява на гъвкавост прямо другите държави членки. Ако, например, едно консулство се намира по-далече, това не непременно повишава нашата привлекателност. Естествено, трябва да бъдат проверени фактите. Ние виждаме опасността от тероризъм, терористи, които да влизат под различен претекст, но за Китай, например, възниква въпроса за голямото разстояние, преките полети, визите и, може би, по-добър маркетинг за Европейския съюз, като световно водеща туристическа дестинация – вече се чувства подобрение и трябва да продължим да вървим в тази посока. Благодаря, казва председателят. Времето напредва, поради което моля комисията да се изкаже накратко. Йоланда Галего Казил да е нейният представител и след това давам думата на докладчик. Благодаря, господин председателю. Съвсем накратко, първо искам да благодаря на докладчика и на другите членове, които изразиха подкрепата си за предложението на комисията. Целта, е, целта на предложението е да се измени визовия кодекс, да се улеснят визовите процедури, да, ги, да станат по-бързи, да бъдат хармонизирани, така че да бъдат привлечени повече посетители в Европейския съюз, както и да се улесни издаването на визи от консулствата. Взима се предвид економическото измерение, което ще допринесе до, за създаването на економически растеж и ще има ползи и за свързаните сектори. В същото време се взима предвид една от основните цели на визовата политика да се намали незаконната миграция. Комисията внася баланс между тези две цели – от една страна безопасността, от друга страна нуждата от улесняване на пътуването на пътници от трети страни до Европейския съюз. Има законодателен пропуск, все още няма разпоредби за по-дълъг престой 90 дни за представители на трети страни. Говорим за престой в една държава членка. Има нужда от хармонизиран подход, като си има предвид в момента, че има двустранни споразумения на някои страни и има граждани, които ам, не са обхванати от а, визовия режим. Е, има различни двустранни споразумения на някои държавите членки с трети страни. И така, предложението ни е балансирано. Приветстваме коментарите, които са направени от е, коментар. Е, коментарите са направени от докладчика по визата за турне и а, възможността за издаване на виза не само от консулствата, но и други институции и органи. Ще разгледаме тази възможност в хода на преговорите относно безпокойствата свързани с сигурността и издаването на визи за турне. Комисията смята, че предложението съдържа всички необходими инструменти и изисквания, за да се гарантира сигурността на шенгенското пространство. Условията за получаване на такъв тип виза са много по-стрикни, отколкото получаването на другите видове визи, така че ам, ам, няма как. А, примерно се заупотреби с тази система и да се издаде а, нормална виза. Целта е да се улесни пътуването на представители на трети страни до Европейския съюз и да се улесни пътуването на хората, които вече са регистрирани в системата ВИС разбира се, без да се прави компромис с безопасността. Хуманитарните визи също бяха повдигнати. Комисията изрази тук и в комисията Либе, че е на мнение, че такъв вид визи не са обхванати от визовия кодекс, защото хората, които идват за по-дълъг период, те не идват първоначално за по-кратък период и тези лица се ползват от определена защита и така нататък. Относно представителството има някои изменения, предложени от докладчика да има задължително представителство, към което могат да изпратят своите заявления гражданите на трети страни. В момента това не е така, защото има страни, в които ем, има трети страни, в които няма ем, представителства на много места. Целта е консулствата да бъдат ем, преместени или по-скоро консулствата да имат ем, по-тясна връзка с гражданите. И на последно място срокът за подаване на заявлението за виза от 3 до 6 месеца е предложението на комисията. Докладчикът предлага да се удължи този срок до 12 месеца. Това може да е прекалено, защото периодът е прекалено дълъг за оценяване, за да се оцени молбата или заявлението на лицето. Благодаря ви за тези изменения и предложения. Благодаря и за подкрепата, която изразихте към визовия пакет и предложението на комисията. Докладчикът. Благодаря ви. Благодаря за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 Сега, що се отнася до Румъния и Харватия и колегите от там. Благодаря и за подкрепата а, от страни извън е, шенгенското пространство. Необходимо е да получим а, е, подкрепата и на страните, които са извън шенгенското пространство. Тази подкрепа ни насърчава допълнително. Въпросът за интернет страницата да речем как може да се подаде заявление за виза в интернет. През, последни, през следващите месеци се вземем по-отблизо с този въпрос. Ясно е, че имаме нужда от ясни системи и от сигурни системи. Системата трябва ам, да може да се ползва без това да има на някакви негативни последици за сигурността. Не трябва да се ем, концентрираме само върху сигурността и да се изолираме от останалата част от света. Благодаря ви още веднъж за предложенията. Е, това изменение, което предлагам, може да бъде доусъвършенствано. Има време до 8 септември. Може да ми спрашате писма, електронни съобщения. Ще си остана в Унгария през лятото. Няма да ходя на почивка. Може да осъществите контакт с мен. И през есента ще продължим тази битка в интерес на европейския туризъм. Представителите на европейските изружения могат спокойно да отидат вече на почивка. Благодаря. Срокът за изменение е 8 септември, гласуването в комисията на 13 октомври и в пленарна зала ще бъде внесено по-късно това предложение. Към следващата точка от дневния ред представяне на сметната палата. До специалния доклад относно вътрешните водни пътища. Госпожа Иляна Иванова е тук сред нас и имате думата. Благодаря, господин председателю. Уважаеми дами и господа, трябва отново да ви благодаря за вашия немски. И така, уважаеми дами и господа, благодаря, че е, ни поканихте. Винаги е удоволствие за мен да съм тук в тази ресорна комисия. Преди няколко месеца представих специалния доклад за градския транспорт. И сега се радвам, че имам възможност да обсъдя с вас наш друг много интересен доклад, свързан с ам, вътрешните водни пътища. За съжаление обаче трябва да отбележа, че няма напредък в тази насока от 2001 година. Водният вътрешен транспорт е един от най-важните. 30 км водни път, 30 000 км водни пътища има в Европейския съюз, съюз, които са с международно значение. Те допринасят за намаляването на емисиите, задръстванията и происшествията по пътищата. От 2005 2021 година комисията насърчава корабоплаването по тези вътрешни водни пътища периода 2007-2013 година са предвидени 747 милиона от ТНТ и 531 милиона от структурните фондове за проучване на инфраструктурни проекти. Целта е да се подобри корабоплаването, като например се увеличи височината на някои мостове, като се увеличи капацитета и на шлюзовете и като се засили сътрудничество между държавите членки. На второ място се оцени дали стратегите за вътрешните водни пътища са били изпълнени надлежно. В четири държави членки извършихме проверка на място в Белгия, Чехия, Германия и Унгария. 88% от разходите за тези проекти за периода 2007-2013 година са ам, разходвани в четири от тези страни. В допълнение се извърши одит и преглед на политиката и стратегията от 2001 година. Насам ам, разговори бяха проведени с заинтересованите страни, оценки бяха извършени на а, данните от проектите. Заключихме, че целта, свързана с прехвърляне на, на транспорта от пътищата към а, водните вътрешни пътища, не е а, била постигната. Има леко подобрение от 6,4-6,7% от 2001 година до сега, но няма доказателство, че това е свързано с намесата на Европейския съюз. От 2006 година само някои ам, недостатъци малки са били отстранени и ще отнема 680 години, за да се отстранят всички проблеми, които са изброени от комисията. Този незначителен напредък се дължи на това, че има други недостатъци в капацитета, които не са били отстранени. Бяха аудитирани и други инфраструктурни проекти, които биха могли да допренесат за развитието на вътрешните водни пътища. Само някои от, някои от проектите са били участи ефективни, защото те не са допренесли за отстраняването на недостатъците в бъдеще. В два от проектите не е постигнат напредък. Един от проблемите с капацитета дори не е бил и засегнат. Установихме, че първо, европейските стратегии не се основават на задълбочени анализи. Това води до ситуация, в която потенциалните ползи от съвременяване на инфраструктурата инфраструктурата и пренасенето на трафик от пътя към вътрешните водни пътища са неизвестни. Освен това има а, потенциал за този вид а, транспорт за различните коридори, но той също не е добре известен и има липса на ясни е, цели. На второ място бяха установени съответните пречки. Има несъответствие между двете държави и членки, има ем, недостатъчно е, финансиране ко, при оценяване отстраняването на недостига в капацитета. На следващо е, място потребностите не са били оценени достатъчно. Трябва да има по-концентриран подход на европейско ниво. Освен това, поддръжката на тези вътрешни водни пътища също е много важна. Очертахме някои препоръки, две са основни и се отнасят до различните, различните аспекти, които сме очертали в нашия доклад. Изпълнението на проектите и стратегията на ЕС за вътрешните водни пътища. За да се подобри ефективността на европейското финансиране на този вид транспорт, препоръчваме държавите членки да създават приоритет приоритети, когато се изпълняват проекти за вътрешните водни пътища. Комисията да се фокусира върху финансирането на проектите, като има предварителни планове за отстраняване на недостатъците. Ние препоръчваме комисията да оцени ползите от плавателността по вътрешните водни пътища, да се види каква е връзката с ТНТ мрежата. Освен това да има допустими, освен това да има постижими цели, които да си поставят държавите членки за премахване на проблемите, да се подсили правната основа, за да се разшири докладването, свързано с плавателността по вътрешните водни пътища. Преди няколко седмици имахме дебат в комисията ЕКОН по този доклад. Господин Новаков също беше там. Искам да го поздравя за отличния документ. Този доклад ще е от голяма полза и за вас при взимането на решението свързан с законодателната инициатива и е, сме готови да участваме в дебата. Благодаря ви. Радвам се, че се правят такива анализи, такива каквито извършвате вие и се радвам, че те могат да бъдат обсъждани при нас. Не сме многобройни днес, но пък тези, които се интересуват от доклада са тук. Благодаря ви за вашето представяне и давам думата господин Ван Декамп. Благодаря, господин председател. Благодаря и на бившата си колега от НП, госпожа Иванова. Радвам се, че отново сте тук. Но трябва да кажа, че винаги когато сте тук, нямам особени поводи за радост. И това е свързано с естеството на работата ни – тук в Европейския съюз. Последния път, когато ни посетихте, също ни представихте един много критичен доклад, посветен на градската мобилност. А сега ни представяте още един такъв критичен текст за вътрешните водни пътища. Не се обиждам от критиката, която отправяте. Това е и задачата на Европейската сметна палата. Още в началото правилно заявихте, че винаги искаме допълнителни средства, свежи пари, които да инвестираме. Но въпросът е какви резултати проистичат от това. Влагането на свежи пари води до много интензивни разисквания в обществеността, но рядко се обсъжда въпросът за, обществ... за отговорността в холандската преса наскоро имаше една публикация, която събуди много голям интерес. Наблюдават се в последно време инвестиции в по-дребно мащабни регионални проекти, но не и в проекти с трансгранично измерение. Ако правилно съм разбрал госпожа Иванова, то проектите за вътрешните водни пътища, които сте разгледали, са били реализирани след приемането на регламента за трансевропейските транспортни мрежи. Но ако наистина има връзка с трансевропейските транспортни мрежи, то тогава наистина не сме си свършили работата както трябва. В нашата група, групата на НП, смятахме, че сте разгледали периода преди приемането на регламента за трансевропейските транспортни мрежи. Смятахме, че след приемането на този регламент сме си свършили добре работата, че сме поставили ясни приоритети, че точно сме определили коридорите. Днес сутринта обсъдихме прехода към други видове транспорт. Явно, що се отнася до вътрешните водни пътища, този преход просто се е провалил. Делът на този вид транспорт се е увеличил в много малък размер – До кой период се отнася вашия одит? Надявам се до периода преди приемането на регламента за трансевропейските транспортни мрежи. Това е основният ми въпрос. Още един въпрос. Ще предприеме ли Европейската сметна палата последващи мерки? Много е добре, че излизате с подобни доклади, но ще извършите ли подобен одит и след още 2-3 години. Не би трябвало да се ограничавате само с този доклад. Приемам констатациите в него. Любопитен съм какво ще каже комисията по тях, но наистина се чувствам отговорен. Първият ми въпрос. Одитът до периода преди приемането на регламента за трансевропейските транспортни мрежи ли се отнася? Вторият ми въпрос. Ще направите ли още един такъв одит? Предстои да преминем към интермодална система, дали наистина ще допринесем така за развитието на вътрешните водни пътища. Госпожа Килонен, господин председател, благодаря на Сметната палата за доклада. Сега ние, парламентаристите, трябва да се изправим пред констатациите в него. Важно е да се запитаме как точно сме разходвали средствата. Произтекли ли са от това някакви резултати? Разходвали ли сме ги разумно? Имаме ли общи цели? Искаме ли да въведем единна координирана система или предпочитаме да работим на парче? Констатациите в доклада показват, че не сме успели да изградим координирана система. Колегата Ван де Камп е специалист по вътрешните водни пътища. Затова би ми се искало той да ме подкрепи. Искам да знам дали имаме възможности в бъдеще разумно да разходваме средствата на данакоплаците, да ги разходваме така, че вътрешните водни пътища да имат бъдеще. Господин Новаков, радвам се, че сте тук. Благодаря, господин председател. Първо, благодаря на госпожа Илиана Иванова за чудесния документ. Имам удоволствието да работя по темата в Комисията по бюджетен контрол. Това не е просто един доклад на Европейската сметна палата, а много категорично предупреждение отправено към нас. През изминалите 10 години по европейската кохезионна политика са изразходвани над 1 милиард евро за модернизирането на мрежата на вътрешните водни пътища. Въпреки това в момента има много участъци с недостатъчен капацитет поради липса на координация и комуникация в държавите членки. Необходима ни е повече координация трябва да бъдат одобрявани повече проекти по линията на коридорите от основната мрежа, както и по силата на вече одобрени планове в държавите членки. Нека ви дам един пример, който дадох и в Комисията по бюджетен контрол. Ако искаме да подобрим една отсечка по поречието на една река, трябва да повишим нивото на водата, да разширим реката, да увеличим и подмостовата височина, така че да могат да преминават по-големи кораби и да се превозват повече товари. Но на следваща отсечка този кор, корабите просто не могат да продължат, защото там не са направени такива подобрения. Все едно да натоварим един самолет и да не можем да кацнем с него, защото няма изградено летище. Какво искам да кажа? Необходима ни е повече координация. Европейската комисия трябва да играе по-значима роля при одобряването на проектите. Може би ще трябва също да насърчим държавите членки да осъществяват по-добра координация. Едва след като постигнем всички тези цели, следва да предвидим повече финансиране под програмите за трансевропейските транспортни мрежи и механизма за свързване на Европа. Надявам се, че ще можем да усъвършенстваме работата си не само в тази област на кохезионната политика, но и в цялата кохезионна политика. Виждаш също се списах в списъка на изказващите се. Докладът за мен не е очудващ. Смятам, че това е много важен, но опитът ми показва, че вътрешните водни пътища в Европа като че ли са белязани от едно мечтателство, което няма нищо общо с реалността. Особено това, което стана през последните десетилетия, то не се отчита. 80% от вътрешния воден транспорт в Европа се състои по река Рейн. Това е дълга, широка и дълбока река, която се влива в океана. Но аз мисля, че 80% или 90% като че ли е, са повод за мечти е, аз знам, че в Германия броят е, или обемът на вътрешния воден транспорт е, от 20% спадна на 8% през последните 20 години. В Европа като цяло с 6,4%. Защо е така? Моето обещение е, че мрежата не е достатъчно плътна по отношение на в сравнение с железопътния или автомобилния транспорт, разбира се, и природата играе своята роля. Понякога не е възможен вътрешен воден транспорт, но дори и да е възможно, понякога той не се състои. Въпреки това ние мечтаем да разширим Елба, Дунав, а и други реки. Това едва ли ще ни донесе нещо. Преди 32 години от Инголштад до Черно море се спуснах по Дунав с лодка и е, за да не се преобърна, е, когато идват големи кораби или големи вълни, трябваше да греба по-силно. Това ставаше на всеки 10 минути, поради което е, скоростта не беше висока. Наскоро изминах 100 е, км с авто... Е, велосипед по Дунава, видях само три кораба, така че е, много голяма част от европейските кораби могат да пътуват по Дунава, може би с изключение на няколко дни, където има високо ниво на водите или ниско ниво. Корабите обаче не го правят, въпреки това ние мечтаем да разширим транспорта по Дунав. Радвам се много, че е, сега нашето правителство казва, че няма да се предприемат такива стъпки, но чехите искат връзка с океана. Сега ние знаем, че това не може да стане, че това ще изисква 30-40 години. Аз мога да ви е, споделя моя личен опит от Германия. За един е, е, водач на а, кораб от вътрешния транспорт има трима администратори. Политиката от години, от десетилетия, независимо кое правителство, не си задава въпроса за администрацията. Администрацията трябва да прави а, това, за което е назначена, а не да се а, мечтае. Сега да има а, трима администратори за един човек мисля, че е много. Сега, е, във вътрешния транспорт е, не се е, плащат такси, пътни такси, не се плащат и други такси, така че в случая не става дума за пари. Трябва да вземем предвид други неща. Ще ви дам още един пример с Берлин. Когато падна Берлинската стена, се искаше достъп до Одер и до други реки. Шлюзите бяха разширени в Берлин. Тогавашният сенатор по транспорта каза, да, ние имаме имаме, ние разширихме шлюзовете и могат да влизат по-големи кораби. Знаем обаче, че това изобщо не съответства още на потребностите, тъй като това е инвестиция в бъдещето. И е, знаете ли какво каза представителя на вътрешните водни пътища? Да, това е вярно, но шлюзът е важен, защото ЖП линията от Берлин до Варшава, тя е за 160 км и за това е, тук вътрешните водни пътища имат перспектива. Аз се засмях високо и не знаех, че допустимата скорост е 160 км. И второ, с господин Фербер имаме опита с канала Рейн Мейн Дунаво. Тук трябваше да се направи връзка с Черно море. Този канал беше прогнозиран на базата на цифрови данни от тогава. А ако 10% от това се сбъдне сега, би било нещо огромно. Това беше проект за милиарди. Тогавашният министр на транспорта каза, че е, това е може би най-голямата глупост. Единственото положително по този канал това е, е пътят за велосипедисти, който обаче може да се построи с по-малко средства. Всичко това трябва да се има предвид особено от тези, които изготвят такива проекти, но като че ли е, това се отрича сега. Винаги трябва да се запълват празноти, но е, когато е, имаме водни пътища за големи кораби, като че ли този подход не е правилният. Трябва да се сложи край на това, защото са ни необходими средствата за важни проекти, където с тези средства могат да се направят много повече повече неща. За това ви благодаря за този доклад. Давам думата сега на представителя на комисията, господин Унили. Благодаря, господин председател. Благодаря ви и че ме представихте. Мисля, че след като Европейската сметна палата изслуша днешното ви изказване, ще излезе с последващ доклад. Примерите, които дадохте, са характерни и за разискванията, които водим ние. По време на разискванията в комисията по бюджетен контрол вече заявих спрямо сметната палата, че докладът ти е добър. Не ми се харесва заглавието му, но в днешно време докладите си трябва да заглавяваме така, че да привлечем и вниманието на медиите и печата. Мисля, че с този доклад бяха постигнати добри резултати, тъй като имахме възможност да предвидим някои промени няма толкова много проекти по трансевропейските транспортни мрежи, т.е. не са били предмет на одит толкова много проекти по трансевропейските транспортни мрежи. В момента действа нов режим за трансевропейските транспортни мрежи. Всички държави членки имат възможност да излязат с генерален план и да получат финансиране по регионалните фондове. Основната критика, която бе отправена, бе свързана с липсата на стратегия. Мисля, че в това отношение вече настъпиха промени трябва заедно с колегите от Генерална дирекция регионално развитие да направим така, че да разходваме средствата наистина разумно. В случая към нас не се отправят упреци за злоупотреби, но средствата ни са толкова ограничени, че трябва да се предвиди допълнително задължение да се инвестира в онези отсечки от вътрешните водни пътища, от които проистичат големи допълнителни ползи. Благодаря на господин Ван де Камп за полезните коментари. Ще продължим да работим с вашите колеги тук в парламента, както и с Европейската сметна палата, за да реализираме всички препоръки. Благодаря. Последната дума се пада на Илияна Иванова. Благодаря. Благодаря на уважаемите ви колеги за полезните им коментари. Те ще ни помогнат в нашата работа. Господин Ван Декамп, благодаря ви за критиките. Последния път си спомням, че казахте, май бях прекалено любезен с комисията. Приемам отправената от комисията критика във връзка с заглавието. Може би то наистина е прекалено негативно. Но ние се опитваме да помогнем. Не отправяме критика като самоцел. Искаме да сме градивни, да помогнем на вземащите решения да се справят с слабостите в системата. Нека се върна на въпроса ви. Разгледахме проекти не само по трансевропейските транспортни мрежи, но и по Европейския фонд за регионално развитие. Периодът предмет на одита бе най-вече периода 2007-2013 година. Сега очакваме да разгледаме резултатите от въпросните проекти. След днешното разискване, може би ще обмислим възможността за последващ доклад. До момента не възнамерявахме да излизаме с такъв. Наясно сме, че насоките за трансевропейските транспортни мрежи от 2010 година бяха представени само под формата на решение, т.е. не бяха със задължителен характер за държавите членки, а насоките от 2013 година са със задължителен характер, тъй като са закрепени в регламент. Съгласно регламента вече няма да се реализират така наречените приоритетни проекти, а ще се прави разлика между основната и широко обхватната мрежа. Предвиждат се допълнителни проучвания до средата на 2015 година, в това число и анализ на пазара. Ние като аудитори анализираме единствено фактите, под формата на конкретни резултати. Ще видим какви ще са конкретните резултати от всички промени, които бяха направени до тук. Госпожа Килонен се спря върху един много важен въпрос, въпроса за общите цели и отделните елементи. Това е според нас основният проблем – липсата на интегриран подход. Има много отделни елементи, предприемат се много отделни действия, но няма реална координация между държавите членки. Няма интегриран подход към търсенето на решения. Господин председател, казахте, че мрежата от вътрешни водни пътища не е достатъчно добре интегрирана, от което проистичат и трудности с нейното разширяване. Съгласна съм с вас. В една от препоръките си заявяваме, че държавите членки трябва да реализират приоритетно онези проекти по отношение на вътрешноводните пътища, от които проистичат най-големите и най-преки цели. Така че по по-интегриран начин да се постигнат промени в развитието на този вид транспорт. Благодаря ви още веднъж за интереса. С удоволствие ще продължа разискванията с вас. Den Titel kritisiert, aber nicht den Inhalt. Беше критикувано заглавието, но не съдържанието. Ние сме абсолютно съгласни, с е, съдържанието, както казах, още веднъж ви благодаря много, а вече по заглавието, аз съм прагматик, ако е, съдържанието е добро, а заглавието не, не е толкова лошо, обратното би било лошо. И второ, аз съм учител, може би сте забелязал това по поведението ми, от грешките трябва да се учим и за това докладът е толкова добър, защото избрява грешките и ако е ако ученикът е добър, той трябва да избягва грешките и да види какво трябва да направи, за да ги поправи. И тъй като това е последното заседание преди вакансията, пожелавам на всички вас и на всички нас приятна вакансия, радвайте се на хубавото време, бъдете здрави, радвайте се, както казах, на хубавото време в Европа или другаде и ще се видим отново в 17 часа на 31 август. Ние сме комисията, която първа започва работа след вакансията. Благодаря ви и всичко най-добро.